Текста ще бъде предаден на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, която ще го разгледа следващата седмица. Аз възнамеряваме да гласуваме